Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на парламента, уважаеми колеги, за мен е голяма чест да съм тук днес в качеството си на кандидат за комисар за хуманитарната помощ и управление на кризи. За мен е привилегия да бъда предложен за този ресор, който е в сърцевината на универсалните ценности. Напълно осъзнавам огромната отговорност, която пада на моите плещи. Аз съм пред вас тук днес като колега, като политик, който се обръща към други политици. Всички ние участваме в процеса на вземане на решение. Понякога трябва да вземаме изключително трудни решения. Политиците винаги са в постоянна битка с историята. Трябва да се отчитаме пред различните поколения и най-вече тези, които идват след нас. За това е необходимо да имаме визия, политическа смелост и достоинство. Моя отговорност е да играя водеща роля и да превърна тази визия в конкретни резултати. Нуждите от хуманитарна помощ растат всеки ден – конфликти, климатични изменения, здравни проблеми, изключителна и крайна бедност, глад. Това са основните причини, които изискват нашата помощ. Шокиращите факти са красноречиви. До края на 2013 година 51 милиона човека бяха разселени заради конфликт. Средно 32 хиляди човека биват разселени всеки ден. Всеки ден над 8 хиляди деца умират от а, глад и почти 3000 умират в момента, в който се родят. Затова е наша отговорност да се погрижим за тях днес. Днес, а не утре. Зная какво е човек да бъде в конфликтна ситуация, да няма покрив над главата си, да не може да покрие основните си нужди, да живее в страх и да се опита да запази достоинството си. Като дете а след това и като студент бях свидетел на страданията на а, хората в Кипър, гръцките кипърци и турските кипърци. Бях свидетел на болката продена от разселването. Разбрах колко е трудно и колко е важно да се получи хуманитарна помощ. Нека да бъда по-ясен. Влиянието на конфликтите няма нито етническа, нито религиозна окраска. Конфликтите се отразяват на всички на стари, на млади, на мъже, на жени, на момичета, на момчета. Хуманитарната помощ почива на нуждите, а не на политическия опит и бързина. Пред нас стоят много предизвикателства. Най-напред бих искал да благодаря на всички, които работят в хуманитарната сфера. Тези хора рискуват всеки ден живота си, за да помагат на останалите, без значение каква е тяхната самоличност, религия или националност. моите най-дълбоки почитания и на британския хуманитарен работник Дейвид Хейнс, който беше убит от Ислямската държава в Ирак и Леванта. Не мога да забравя и 8-те смели хуманитарни работника, които се опитаха да обяснят в какво се крие опасността от ебола. Всички тези хора ни напомнят, че трябва да се спазват принципите, заложени в международното хуманитарно право. Броят на нападенията срещу хуманитарни работници се е увеличил почти 4 пъти от 2003 година. Светът става все по-крехък и уязвим заради нарастващата чистота и интензивност на природни бедствия. Развитите държави, включително Европа, не са пощадени. Например, наводненията, които удариха региона на Балканите през май, това е, беше най-голямото бедствие от стотици години. То беше впечатляващо. 23 държави членки действаха напълно солидарно под координацията на механизма за гражданска защита на Европейския съюз, като изпратиха експерти и необходимата хуманитарна помощ. Освен човешките трагедии, природните бедствия и а, техните последици, не трябва да забравяме как се отразяват те на економическия растеж и развитието. Управлението на кризи означава да работим върху целия цикъл на бедствието, като включим тук и превенцията, предварителната подготовка. Помагаме на държавите членки да намалят съответните рискове, а на международно равнище изпълняваме рамката от Хиого – Следващата световна конференция през март ще бъде възможност да поговорим за превенцията и предварителната подготовка за природни бедствия. Парламента и неговото становище също са много важни, затова съм готов да обсъдя с вас въпросите преди конференцията. В тази зона на конфликти ситуацията понякога е прекалено тежка – Трудно е да имаме четири едновременно протичащи кризи в Сирия, в Ирак, в, република, в Централната републиканска в Централната Африканска република и в Южен Судан. Има и други кризи, които продължават да заслужават нашето внимание и хуманитарна помощ. Палестина, случващото се в Демократична република Конго, Мали, Колумбия, Мянмар. В Сирия също сме свидетели на хуманитарна драма. Над 10 милиона човека са засегнати от конфликта, почти 6,5 е, милиона, от които половината деца са вътрешно разселени, а броя на бежанците надминава 3 милиона. Европа трябва да предприеме действия сега, а не утре. А не утре. В този контекст да не забравяме и разрушителните ефекти на епидемията Ебола в Западна Африка. Трябва да гледаме на това като на природно действие, като на тайфун в забавен кадър. Това е заплаха за световната сигурност, както отбеляза и съвета за сигурност на ООН. Заради е, статистиките, които виждаме, разбираме, че вируса застрашава много човешки живота, животи. Това е безпредседентна криза и тя изисква незабавна реакция, но също така и дългосрочно планиране. Тази безпредседентна ситуация поставя международната хуманитарна система под голямо напрежение. Аз съм убеден, че срещата на върха за хуманитарна помощ през 2016 година ще спомогне за подобряване на капацитета на международната система да подпомага хората в нужда. Световната економическа ситуация, за съжаление, по никакъв начин не допринася за решаването на този проблем и за справянето с предизвикателствата. Бих искал да благодаря на парламента и най-вече на тази парламентарна комисия за твърдия и ангажимент да подкрепя съществени операции по спасяване на човешки животи. Нуждаем се от достатъчно финансови средства, за да може да разплатим поетите от нас ангажименти. И накрая бих искал да ви представя моята визия – Предизвикателствата, които стоят пред нас, са огромни, но аз разполагам с необходимата решителност и ентусиазъм. Възнамерявам да консолидирам прекрасната работа, свършена от Кристалина Георгиева. На първо място ще продължим с задачата да предоставяме съществена помощ на жертвите. Европейският съюз не трябва да предоставя малко помощ прекалено късно. Нито веднъж. Бих искал да помогна на хуманитарните работници, да помогна да останат и да дадат необходимите резултати. Не искам да се съсредоточавам само върху тези кризи, които са под светлината на прожекторите. Искам да обърна внимание и на тези кризи, които не са в информационните емисии. На следващо място бих искал да бъда гласа на най-уязвимите, гласа на безгласните. Ще работя с върховния представител Федерика Могерини, за да може гласовете на тези, които страдат в конфликтите и са жертви на бедствия, да се включат в обсъждането на решението бях наистина потресен от свидетелствата, които чух в Комисията за международна помощ относно насилието, което се упражнява върху разселените сирийски жени и момичета. Възнамерявам да отделя специално внимание на тези хора. И на трето място ще защитавам спецификата и принципите на хуманитарната помощ. Имаме отлична база в Европа за това, а именно консенсус за хуманитарната помощ. На четвърто място. По-добре е да предприемем предварителни действия, отколкото последващи такива. Затова аз ще работя на устойчивостта. Ако инвестираме в устойчивостта днес, чрез хуманитарна помощ и развитие на социалната помощ, ще ни бъде много по-ефтино, отколкото да взимаме последващи след кризата действия. За това ще работя заедно с комисаря Мимица, който отговаря за развитието. На пето място, кризата с Ебола е перфектен пример за ключова нужда от действия, които да отидат отвъд координацията. Тоест, трябва да се включат различните министерства на отделните държави членки. В комисията работим за да свържем всички служби в наскоро създадения център, координационен център за спешен отговор при кризи, в който се включват държавите членки, международните партньори и най-големите хуманитарни дарители. Резултатите все още не са на лице, има нужда от още работа. На шесто място. Необходимо е да защитим европейските граждани. Прилагането на новото законодателство в областта на гражданската защита трябва да доведе до по-благонадежден и прогнозируем и ефективен отговор на бедствията, но трябва да допринесе също така за предотвратяването на бедствията в Европа за в бъдеще. И накрая по така наречения подход, специален подход, бих искал да цитирам моя предшественик. Ние участваме, но не изцяло. По тази причина, ако бъда назначен за комисар, ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител и останалите комисари, за да мога да се справя с основните конфликти, да засиля етапа на превенцията и да осигуря стабилност в съответните служби за развитие в тези държави. Същевременно ще работя за хуманитарната помощ и ще работя за това тя да не бъде инструментализирана. Бих искал хуманитарните работници винаги да имат достъп до жертвите. Дължим им това. Уважаеми колеги, през последните две седмици ми беше доста трудно. Трябваше да науча много неща. Ресорът е доста труден, доста обемен по съдържание и много често търпи спешни неотложни ситуации. Но аз се уча бързо и ако ми гласувате вашето доверие, ще продължа да работя ден и нощ, за да разбера в още по-големи подробности всички тези теми. И непрекъснато ще поддържам връзка с вашата комисия. Благодаря ви.